Diamo inizio allora. Benvenuti innanzitutto, cari membri. И така, преди всичко, добре дошли на всички представители на националните парламенти, господин комисар, колеги. А, щастлив съм да ви кажа добре дошли на тази интерпарламентарна дискусия за бъдещето на общата селско-стопанска политика – щастлив съм също да кажа добре дошъл на полският министър на селското стопанство. Реформите, които ние подготвяме, са първите в 50-годишната история на общата селско-стопанска политика. И парламентът, Европейският парламент играе важна роля в този процес. А, както знаете, съгласно Лисабонския договор, Европейският парламент е с законодател на равна нога с съвета. Но, съгласно същия този Лисабонски договор, на националните парламенти се възлагат нови по-отговорни задачи. И това е съгласно член 12 на договора. Радвам се, че колегите от националните парламенти активно използват тези нови правомощия земледелието е област, в която националните парламенти са представили най-голям брой подкрепени с доводи становища. Надявам се, че те ще участват и по-нататък в нашите общи усилия да отговорим на нуждата да намерим нов модел на Европ... общата селкостопанска политика на Европейския съюз биоразнообразието, промените в климата, продоволствената сигурност, това са все задачи, които ни предстои първа да решаваме. Необходимо е също така да се осигури териториален баланс в Европейския съюз. Плащанията по обща селско-стопанска политика трябва да бъдат по-зелени, ако можем така да кажем, по-справедливи. Трябва да намерим също така пазарни инструменти, които да тушират е, нестабилността на цените на селскостопанските продукти. Трябва да повишим своята конкурентоспособност по време, когато конкуренцията в целия свят е, става все по-ожесточена. Знаете, че Европейският парламент на 23 юни прие докладът е, ДЕС, т.е. неговото становище за развитието на ОСП до 2020 година. Докладът беше пред пленарна зала с много голям мнозинство. Той беше е, нашата реакция на съобщението на комисията от ноември 2010 година. И в е, съгласие с нашата предишна позиция, която е, парламентът прие в лицето на доклада Джордж Лайонс, също през 2010 година. Има няколко ключови елемента, които искам да подчертая. Ние сме съгласни с целите, формулирани от комисията за една по-зелена, по-справедлива, по-ефективна обща селско-стопанска политика. Също така признаваме необходимостта от реформиране, реформиране на ОСП, за да се отговори на задачите на селското стопанство и на въжделенията на гражданите на Европа за една нова легитимност на европейското селско стопанство. Съгласни сме също така и с подхода очертан в съобщението на комисията. По светлината на бъдещите проблеми, за нас е необходима устойчива обща селско-стопанска политика. И това е особено важно Европейският парламент трябва да разполага с необходимите финансови средства, за да изпълни тези задачи. докладът на Клинигес от комисията ШУР за многогодишната финансова рамка подчертава именно това, че бюджета за селско стопанство на Европейския съюз трябва да се запази най-малко на предишното равнище. Става дума за бюджета за 2013 ние бихме искали да видим а, изпълнението на това пожелание. Ком, комисарят, който отговаря за селското стопанство, комисарят Чолош, а, вчера очерта а, представените от комисията на 29 юни а, документи, в които става дума за замразяване на средствата, но това замразяване всъщност не е замразяване, а е съкръщаване на средствата, с които ще разполагаме. Тоест, това не отговаря на нашите, на нашите очаквания. Този документ обаче може да бъде изходен пункт за нашите преговори, за да може реформата в селското стопанство да бъде адекватно финансирана, да може селско стопанство да отговори на желанията и очакванията на, на гражданите на Европа. И така. Почитаеми дами и господа, искам да подчертая, че позициите, становището на парламента, така както е залегнало в, вашите, в нашите доклади, ще бъдат полезни при подготвянето на законодателните предложения на комисията, които ще бъдат обнародвани през есента. И нали, така, сега преди да дам думата на господин комисаря и на ротационното председателство, а, а, преди да дам думата на господин а, Ежи Кросикновски, искам да направя някои съобщения. Всички регистрирани а, членове на делегацията и членове на Комисията по селското стопанство от, на Европейския парламент ще намерят две карти пред себе си. Една зелена за първият кръг от дискусиите, червената карта за вторият кръг от дискусиите. Който иска да се изкаже, трябва да вдигне едната или другата карта. Всички, които искат думата, трябва предварително да попълнят е, съответният формуляр и да го предадат. Както виждате, има над 50 члена на националните парламенти, които участват в нашето заседание. И очевидно ние няма да имаме възможност да дадем думата на всички, които желаят да се изкажат. Ще направим обаче всичко, което е по силите ни, за да може поне по един член на националните парламенти да се изкаже, ако имат подобно желание. Затова всички, които искат да се изкажат, моля, придържайте се към е, определеното за изказване време, а то е най-много две минути на, из... на изказване. Аз е, ще ви кажа е, в по-големи подробности какво ще, ще бъдат условията за изказване, след като получа списъка на желаящите да се изказват. И така, благодаря за вашето участие. Нека веднага, без по-нататъчно забавяне, да пристъпим към работа председателя на Комисията по селско стопанство на Полският сенат, господин Ержи Крошиковски. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми депутати, аз приветствам и всички депутати от националните парламенти. Благодаря ви, че ме поканихте тук на това заседание днес. Знаете, че Полша пое председателството на съвета и аз ще изразя мнението на полския парламент. До сегашния дебат, свързан с ОСП, до 2013 година и след това, показва, че тази политика е важна част от Европа. Има наистина нужда от реформа на тази политика. Тя трябва да е солидарна и трябва да създава еднакви конкурентоспособни условия за всички, за всички участници. В дебата за бъдещето на ОСП не трябва да забравяме, че общата селскостопанска политика е предназначена не само за земеделците, а и за накопаците и потребителите в Европейския съюз. Важно е а, тази политика да бъде направена по-разбираема за широката общественост. Има много предизвикателства, а, пред които е изправено европейското земеделие. Тук не става въпрос само за гарантиране на продоволствената сигурност, става въпрос за справяне с измененията в климата, става въпрос за екологичните предизвикателства, става въпрос за опазване на биоразнообразието. Всички очакват чрез селското стопанство хранителните продукти да бъдат осигурени и да има баланс при тяхното производство. Всички тези аспекти, които споменах, трябва да бъдат взети предвид в рамките на ОСП. Трябва да се дава шанс не само на големите земеделски стопанства, а и на малките земеделски стопанства. Реформите не трябва да са само повърхностни и козметични, а трябва да има наистина същински и съществени промени и реформи също да се оказва подкрепа не само на основните големи сектори, а и на по-малките. За следващия период се предлага да се използват по-малко средства, по-малко в размер на 10%. също да се приложи система за уеднаквяване на плащанията трябва да се премахне тази неравнопоставеност при плащанията на земеделските стопани в отделните държави членки. тези разлики при плащанията трябва да бъдат премахнати, както казах, защото това не е в унисон с целите заложени в ОСП. Това също може да се а, да окаже негативно влияние върху конкурентоспособността в, Европейска, в Европейския съюз. Също така тук става въпрос за това, че трябва да се създаде нова система за сближаване, една система, която е необходима за целия Европейския съюз, система, която да обхваща директните плащания, и система, която да се базира на обективни критерии. Трябва да се изходи от сегашните а, критерии и те да бъдат допълнени с обективни критерии, които а, да отговарят на а, заложените актуални цели. В дебата, който се води до сега в Европейския съюз, гражданите подчертаха, какво въздействие биха могли да има директните плащания след 2013 година при прилагането на екологичните цели. Относно позеленяването на ОСП, става ясно, че земеделските стопани още сега получават директни плащания, за да могат да изпълнят целите, свързани с кръстосаното съответствие, кръстосаното спазване. Директните плащания, ориентирани към изпълнение на екологичните цели, не трябва да доведат до това малките земеделски стопани да бъдат а, натоварени прекомерно с а, данъци и такси. Земеделието трябва да бъде жизнеспособно и в тази връзка трябва да бъдат създадени условия за устойчивото изпълнение на целите, заложени в стратегията Европа до 2020 година. Това може да стане само тогава, когато се въведат инструменти за модернизирането на сектора на земеделието и сектора свързан с продоволствената сигурност. От 1 юли 2011 година Полша пое председателството на съвета. Има много задачи, които а, сме си поставили за следващото полугодие от една страна реформа на ОСП, реформи свързани с развитието на селските райони, с директните плащания. Също така се предвижаме реформи и в политиката за риболовно стопанство. Аз съм представител на е, един от големите профсъюзи. както и представител на парламента на Република Полша. Ние ще направим всичко възможно да откликнем на нуждите на, на земеделските стопани. А, също ще се, а, ще се опитаме да запазим а, еднакво ниво на плащанията през всичките преходни периоди и срокове. Разбира се, има области, в които са необходими мерки свързани с корекции, с адаптиране. Всички цели, които сме се заложили, трябва да бъдат постигнати, което е свързано с увеличаване на бюджета на земеделието. Очакваме по-малко бюрокрация и по-голяма степен на прилагане на ОСП. Има нужда от една прозрачна и последователна политика, която да е в услуга на отделните земеделски стопани. Трябва да се засилят мрежите за сигурност, трябва да има по-голяма сигурност за земеделските стопани, особено когато има високо колебание на цените и когато обстановката е несигурна. Така че земеделските стопани вземат своето достойно място в хранителната верига. Уважаеми дами и господа, аз съм на мнение, че ние всички трябва да се слушаме в тези гласове. Е, трябва да се объединят усилията на политиците и на профсъюзите в областта на земеделието, така че да се постигнат е, реални резултати. Искам да подчертая, че парламента на е, Република Полша възнамерява да работи за напред съвместно с Европейския парламент. Благодаря ви. Грация. Грация, президенте. Благодаря ви. Благодаря, господин председател на комисията по селско стопанство на Полския сенат. Позволете ми сега да ви напомня, че може да ползвате е, превод на всички езици на Европейския съюз и с това с удоволствие давам думата на комисаря по селското стопанство и развитие на селските райони, господин Чолош. На румънски. Благодаря ви, благодаря ви за тази възможност да мога да говоря на собствения си език. întâlnire chiar за мен е голяма чест да взема участие в а, тази среща. А, аз съм имал възможност и преди да говоря с някой от вас, да се срещна с някой от вас. също и при бъдещите ми посещения в отделните столици, аз ще се срещам с представители на парламентите. И по този начин ще, ще се обсъжа и въпроса за новата роля на националните парламенти след договор от Лисабон. Знаем, че тази роля се промени. Тази роля стана много важна и това трябва да се подчертая. Общия подход трябва да се прилага и в сектора на земеделието. Това е една политика, която засяга цялото а, население на Европейския съюз. Ето защо а, националните парламенти трябва да бъдат информирани, трябва да бъдат а, включени в процеса на реформиране на ОСП. Земеделието е, е единствения сектор, а, който има общностно измерение и ето защо трябва да се взимат общностни решения, които ще имат последствия в всяка една държава членка. Още веднъж подчертавам, че европе... националните парламенти трябва да бъдат включени в този процес на взимане на решения, защото тези решения ще се отразят на всяка една държава членка. В началото на годината се проведе едно изслушване и проучване от страна на комисията. Това беше е, преди реформата на ОСП. Преди реформата на ОСП това беше е, допитване от много голям мащаб, първото по рода си такова. В допитване ставаше въпроса за качеството на хранителните продукти, за сигурност на за гарантиране на продоволствената сигурност. Не на последно място става въпрос за биоразнообразието, водните ресурси. И на следващо място ролята на земеделските стопани ще е много важна по отношение на бъдещето на ОСП също и по отношение на равнопоставеността на селските райони. Сега се намираме в период на промяна на досегашната линия на комисията. тази линия и тази позиция беше изразена вече в началото на годината. Целите, които бяха заложени, в предложението на комисията са одобрени от Европейския парламент. Това е, е включено в доклада ЛАН и доклада ДЕС. В тези доклади са отразени тези цели, които вече споменах. И а, тези три цели са свързани с високи очаквания от страна на, на гражданите. Ето защо тези предложения за реформиране на ОСП трябва да са добри и адекватни. Също да са подплатени със съответните финансови средства, така че да могат да бъдат изпълнени тези цели. В тази връзка финансовите планове. Планирането на финансовите, средства от 2020 година са много важни. И европейски бюджет, както и преди, ще е този, който ще отделя най-много средства за земеделието. Бюджетните средства, които ще бъдат отделени за 2013 година са много важни, защото ще се финансират мерки, свързани с бъдещето на ОСП. Не става въпрос тук само за това. Комисията да откликне на очакванията на Европейския парламент и на националните парламенти. Тук става въпрос и за интересите на земеделските стопани. Тук става и въпрос за важната роля на селското стопанство в европейското общество. В тази връзка и трите цели, които назовах, Това е, на а, това е най-стабилната и най-последователната общност политика, с която разполагаме. По този пример мож, могат и други а, политики в Европейския съюз да придобият общностен характер. Периода 2013-2020 година комисията ще започне да изготвя законодателни предложения с конкретни мерки за реформиране на ОСП. И разбира се, тук става въпрос за тези три основни насоки, а именно оказване подкрепа на земеделските стопани чрез преките плащания. така че тези плащания да, да доведат до постигането на а, заложените цели. Целите ще бъдат дефинирани по нов начин, възоснова на нови критерии. Също ще може би ще трябва да се откажем от историческото разпределяне на плащанията. Имам преди преките плащания. Е, като се вземе предвид е, минимал... вземат е, предвид минималните доходи на земеделските стопани, да има едно, да се развива едно земеделие, което е готово да инвестира в своето развитие. Тази земеделска политика трябва също да съдържа и добрите практики за използването на природните ресурси. Трябва да се вземе предвид ам, конкуренцията от една страна, економиката от друга страна и екологията от трета страна. Ако, това не се, ако тези три аспекта не се вземат предвид дългосрочен план, земеделието не може да остане конкурентоспособно. И така, преките плащания, които трябва да бъдат взети предвид и целите, които трябва да бъдат дефинирани по нов начин, ще вземат предвид и малките земеделски е, стопанства, не само големите земеделски стопанства. ще се цели упростяване на плащанията, а също и младите земеделци да бъдат насърчени да развиват земеделска дейност. И така, директните плащания ще бъдат включени във втория стълб на земеделската политика. бъдещето а, трябва да дава добри перспективи и на земеделските стопани. Освен на преките плащания и пазарните механизми, ние бихме искали земеделските стопани да могат с готовност да отреагират на промените на пазарите и също да се предвидят механизми за облегчаване на последствията от кризите. Кризи, които могат а, изцяло да а, смутят работата и дейността на земеделските стопани. Трябва да сме в състояние по време на криза да отреагираме адекватно и да подкрепим земеделските стопани. С други думи, това са едни подобрени мерки, които да доведат до едно по-добро функциониране на пазара. Тези преки плащания включват в себе си и развитието на селските райони и развитие на едно модерно земеделие. Е, в рамките на ОСП се включва и една засилена роля на земеделските е, стопани, а също ОСП е обвързана и с целите на стратегията до 2020 година, защото тази политика ще доведе и до развитие на економиката като цяло. Ето защо тези е, цели и заложени в ОСП, трябва да имат широката подкрепа не само на политиците, но и на обществеността. По отношение на втория стълб. Трябва също да се вземе предвид и разнообразието в отделните държави членки. Трябва да се вземат преди всички отделни сектори и области, които се различават едни от други. Трябва да се предвидят структурни мерки във втория стълб. Трябва също да се вземе предвид, че в някои региони вече е извършено преструктуриране и че всички региони играят една много важна социално-економическа роля. Европейските финансови инструменти а, трябва да бъдат използвани за да се оказва съдействие а, на земеделските стопани при, до, при добиването на тяхната продукция. Не на последно място трябва да се инвестира повече в научно-изследователската и развойна дейност защото замеделието се а, нуждае от а, нови а, идеи, от нови изследвания, от нови практики. За да се постигне обаче това, са необходими съответните финансови програми. Знаем, че комисията вече предложи бюджет за периода 2013-2020 и предвини са 5 милиарда за изследвания и за нововъведения и за подобряване на земеделските практики. В същото време ще се окаже подкрепа на учените е, в областта на земеделието. Ние искаме по този начин да се създадат условия които да откликнат на изискванията на земеделските стопани. Пак ще повторя, че аз вярвам в доброто сътрудничество с Европейския парламент, с националните парламенти и също е, вярвам, че земеделието е, трябва да откликне на очакванията на земеделските стопани. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар, за служени аплодисменти. Благодаря за вашата решимост да поддържате връзка с Европейския парламент. Сега ще дам думата на Албердес. Напомням, че желаящите да се изкажат трябва да попълнят зелени или розови формуляри и да го предадат на представителите на секретарята. Има думата Албердес. Благодаря, господин председател, господин Павло, господин комисарио, уважаеми колеги, уважаеми участници в дискусията. Радвам се, като, че като а, докладчик по ОСП до 2020 година е, постигнахме с а, другите колеги един а, компромис, компромис, който да е приемлив за всичките политически групи в Европейския парламент. И така, как обаче да се чудехме ние как ще функционират нещата при тези различия между отделните държави членки и как ще е възможен един компромис. Първо в земеделската комисия почти 90% подкрепиха компромисите, които бяхме изготвили и след това в парламента подкрепата беше също толкова голяма. Колегите, които се занимаваха с този въпрос, знаят колко е трудно да се постигне такова мнозинство при такива големи различия, но ние показахме, че сме готови да работим за бъдещето на ОСП. А също трябва да отговорим на очакванията и промените, свързани с, с приемането на Лисабонския договор. Наша задача също е да окажем подкрепа на комисария по земеделие и да участваме в процеса на взимане на решения през следващите месеци. Моя доклад се основава на, на принципа, че ОСП отговаря за ам, продоволствената сигурност на над 500 милиарда граждани. Също така в доклада ми се включва и следния аспект, че европейското земеделие е най-устойчивото земеделие в глобален мащаб. Дори и а, като се има предвид факта, че някой, а, в някои сектори от а, земеделието все още съществуват дефицити, но въпреки това те не са голяма пречка и ще бъдат отстранени. До 2050 година производството на хранителни продукти ще трябва да се увеличи с 70%. Също така, искам да кажа, че в миналото покачването на производството не е било в Европейския съюз, а в други страни от света мога да назова данни от ФАО от 76 до 2008 година, за 32 години в Европа. Производството на зърно за тези 32 години се е покачило с 1%. В Азия 97%. още по-големи са различията в производството на месо. За тези 32 години покачването на производството е 6%, а в Азия 385%. weniger in Europa produziert würde, dann sage ich immer. И така. Що се отнася до екологията, до хуманното отношение към а, животните и така нататък, ние трябва наистина да запретнем ръкави и да работим а, по а, тези въпроси. А, ние Взехме много важни решения, господин комисарио. Ние ще ви окажем а, подкрепа не само а, ние като комисия, но и целият парламент. Също така парламента като цяло иска да се а, запази до сегашния бюджет, а, за земеделието. Обаче първите оценки показват, че това не е точно така и ако не се запази същия бюджет, то ще възникнат някои рискове за земеделските стопани. финансовото, е, националното финансиране в размер на 1,05%, а горната граница трябва да е 1%. Е, е, има разлика в плащанията и тези разлики трябва да бъдат отстранени, трябва да внимаваме много. Продоволствената сигурност е основна цел в нашия доклад – трябва да дадем нашия принос, така че 500 милиарда а, граждани ще а, консумират висококачествени храни. Тази сутрин се а, срещнахме с а, полския министр на земеделието, обсъждахме с него и а, Видяхме, че земеделските стопани взимат участие също и в производството на енергия. Това са много големи предизвикателства. господин комисар, ние искаме да се запази тази система и структура с двата стълба в ОСП. Опростяването на ОСП е, се споменава в целия доклад. Ние искаме една система за преки плащания във втория стълб, но това да не доведе до повече бюрокрация. Знам като дългогодишен депутат, че е, понякога думата за намаляване на бюрокрацията я споменаваме много често, но в крайна сметка мерките, които се предприемат, е, се смятат за мерки, които са довели до повече бюрокрация от земеделските стопани. ние наистина трябва да си залагаме реални цели, които да водят до намаляване на бюрокрацията. да се прилагат реалистични подходи, разумни подходи. Също и темата за наблюдението. Тя е много важна. Тази тема е включена и с кръстосаното спазване и съответствие. Защо трябва да има а, двойно контролиране и двойно наблюдение? Да се препокриват а, отделните системи? А, може да се прилага само една система и така да се работи повече в, в областта на устойчиво развитие на ОСП. Друга важна точка, с която се занимахме, беше темата за преките плащания и за разликите между държавите членки. Не може при такива големи разлики да бъдат запазени разлики от 100 до 500 евро. Трябва да има уеднаквяване на плащанията, без да има прекалено дълги преходни периоди, защото всичко останало ще доведе до изкривяване на конкурентоспособността в Европа. Трябва да се намери една система, с която да се въведе повече а, справедливост при плащанията. Нещо, което ме очуди е следното, че има разлики не само между държавите членки при директните плащания, ами изненадаме, че има големи различия и в рамките на самите държави членки. Например, а, Италия. В Южен Тирол се плащат 50 евро на хектар, а в Ломбар... Ломбардия 6-700 евро. Не може нещата да останат така. Трябва също да се цели едно уеднаквяване на плащанията в държавите а, членки. Има а, региони, в които се плаща 6-700 евро, в други 200 евро. Имам предвид региони за отглеждане на зърно, такива разлики има в цяла Европа. Не може повече да продължава така. Някои държави членки трябва да си напишат домашното. От немска гледна точка ще кажа следното. В Германия беше взето решение до 2013 година от обработваемата площ 1,5 а, милиарда да се а, влеят в зелените площи. И това беше а, прието от земеделските стопани. Няма големи дискусии, защото така ще се доведе а, до а, повече а, равнопоставеност а, и справедливост при плащанията. В доклада засегнати, засегнах една следваща тема – това да се признае значението на малките земеделски стопани. Имах много добро желание, обаче не можах да, да намеря формировката за това, кои стопанства в Европейски съюз трябва да се считат за малки земеделски стопани. Какво е, например, в Гърция, в Латвия малък земеделски стопанин и в някоя друга голяма държава членка, това, извинете, в някоя друга държава членка, това би изглеждало голям, голямо земеделско стопанство. Относно системата за наблюдение и контрол. Мнението ми е, че също трябва да внимаваме тук да бъде е, запазена гъвкавостта. Това са мерки, които могат да бъдат прилагани на национално ниво. През няколко дни бях в Сицилия и в Финландия. И двата е, региона са толкова различни, че повече не може и да бъде. Финландия, когато отлета е, самолета, си помислих, господин комисарио, какво искат а, финландците повече и как а, още повече да си озеленят държавата? Когато отлетях от Сицилия, тогава си помислих а, какво а, им казваме на, на сицилианците да се озеленяват още 30%. Те нямат нужда от това. Така че е, за Сицилия не мога, е, не мога да си помисля някакви допълнителни мерки, така че е, региона да бъде озеленен е, все още повече. Следващ коментар свързан с е, пазарите. Пазарните инструменти в Европа трябва да бъдат е, запазени. От години депутатите тук в парламента настояват за това да не се премахват пазарните механизми. Те са необходими. Благодаря ви, господин комисаро, че вие сте на същото мнение. Разбира се, обемите не са достатъчни в време на криза. Трябва да се планират повече средства. По време на дискусиите е, ние искахме е, пазарния ред да се запази до 2020 година. Парламентът е, обсъди редица въпроси. Имаме нужда и от е, глобално решение. Това стана ясно на Г20, на среща на Г20, така че е, да се е, ограничат спекула... спекулациите, свързани с природните ресурси. Спекулации винаги ще има, но а, трябва да се опитаме да ги ограничим. Не трябва а, да се трупат печалби на гърба на потребителите и а, земеделските стопани. Другна тема, която обсъдихме, беше за втория стълб. Втория стълб не трябва да бъде отслабен, той трябва да бъде надграден. Втория стълб е много важен. той, разбира се, има различно значение в отделните държави и региони. регионите в неравностойно положение трябва да бъдат финансирани от втория стълб втория стълб. Господин Чолос, ние с нетърпение очакваме вашите законодателни предложения. Ние ще ви съпътстваме, ще ви оказваме подкрепа, ще ви обогатяваме с нашите идеи. Господин Савики каза тази сутрин следното нещо, за което аз бях критикуван в миналото. Той каза следното – че като се видят различията в отделните селско-стопански политики в Европа, сме много далеч от една общност на земеделска политика, но ние ще направим всичко възможно да го постигнем. Благодаря ви. E Благодаря ви, Алберт. А сега ще пристъпим към изказванията на представителите на националните законодателни събрания. Ще давам думата на потрима и на един от Европейския парламент. Ще започнем с госпожа Макинтош, която е председателка на Комисията по околната страна, е, прехраната и е, селското стопанство в Камерата на представителите, Камерата на общините на Великобритания. Две минути. Благодаря, господин председател. Има немалко общо в много от е, докладите на Европейския парламент, които бяха разпространени за нуждите на днешното заседание. И аз приветствам казаното от господин Дес в неговото изказване, именно, че трябва да облегчим нормативната уредба и да премахнем е, кръстосаната съобразност или, или регулация. Приветствам е, е, и казаното от вас днес, господин председател, е един от въпросите, на който трябва да се спрем, който явно не е разглежда нито от националните, нито от Европейския парламент, е за конкретните мерки за подкрепа на младите земеделски стопани и бъдещите поколения младите поколения, новите поколения, които искат да се впуснат в земеделие в Европа. Опростяването. Опростяването е, е изключително важно нещо и така ще привлечем доверието на младите. Ние сме единни в това, че отдаваме дължимото на продоволствената сигурност и на стратегическото значение на прехраната като съществени въпроси в нашата дискусия. И както ние заключихме в нашия доклад в Камерата на общините, позеленявайки, така да се каже, общата селско-стопанска политика, комисията следва да намери решение, от което да печелят всички. В същото време, по, по едно и също време да увеличим производителността на селскостопанското производство, но и неговата економическа и екологична устойчивост. Да упростим и премахнем нормативното бреме, така че така наречените зелени мерки наистина да доведат до действителна полза за околната среда, а не до е, попълването на поредните формуляри. И е, в рамките на процедурата на съвместно решение, ние, националните парламенти, ще работим в тясно сътрудничество с вас, Европейския парламент, за да стигнем до решения, които са от интерес и за селските стопани, и за потребителите. Благодаря ви. Госпожо Макинтош, благодаря ви е, за това, че точно спазихте времевия регламент. А сега председателят на Комисията по селското стопанство на Италианската камера на представителите, господин Пало Олсо. Микрофона моля да включи ораторът. Благодаря, господин председател. Господин комисар, колеги. Общата селскостопанска политика не би следвало да бъде просто схема за социално подпомагане на една значителна част от европейските граждани. Европейската обща селскостопанска политика и съответното и бюджетно финансиране са съществен елемент от увереността в една Европа, която в бъдеще може да произвежда хранителни продукти, които са напълно безопасни, проследими и в достатъчни количества. Това предполага и крайно политизиран подход към селото, с неговите ценности и неговото културно-историческо наследство. Така че тук не можем да говорим за проста аритметическа сметка – Става въпрос за едно нравствено отношение към развитието, за влагане на повече средства за опазване на наследството, както и на препитанието на съвременните земеделски стопани. Ако вземем обработваемата земя, без да се интересуваме какво се отглежда на нея и при каква конкурентоспособност, означава да гледаме назад към миналото. Необходима ни е една нова, новаторска система. В същото време трябва да преосмислим подхода си към непрофесионалистите в селското стопанство, т.е онези, които се занимават с селско стопанство за собствени нужди. И да премахнем а, а, всички паразити по веригата между тези хора и европейските фондове. Необходимо е да опазваме интересите на потребителите и на околната среда. И не на последно място. Благодаря ви, господин председател Русо. Сега давам думата на председателя на комисията за селските райони от е, Литовския парламент, господин Пуптис. Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, благодарим за това, че имам възможност да участваме в тази среща и най-вече благодарим на господин Кастро. За бъдещето на ОСП от голямо значение са екологосъобразните мерки. Важно е тези мерки да доведат и не на последно място до производството на висококачествени храни. Значи тези екологосъобразни мерки трябва да бъдат съобразени с производството на висококачествени хранителни продукти. Има допълнителни елементи, свързани с наблюдение и контрол на преките плащания. това, тази система не е обаче много основана от финансова гледна точка, защото тази система ще повече след себе си допълнителни разходи. като си има предвид, че в някои държави членки производството не е обновено и усъвременено. Трябва да се въведе един справедлив метод за разпределяне на преките плащания, така че да не се стигне до изкривяване на конкурентоспособността и изкривяване на пазарните механизми. Не трябва да се сива до там държавите, новите държави членки да бъдат поставени в неравностойно положение. В тази връзка е важно да има уеднаквяване на плащанията до 2020, но все пак този период не е ли прекалено дълъг? Е Благодаря. Следващият оратор е член на Европейския парламент, на комисията по селското стопанство, господин Ойзлинг, лидер на зелените в комисията. Уважаеми а, колеги, може да се каже само едно. ОСП е подлежи на, демократически, на демократичен контрол, след като парламент има вече повече правомощия. Всичко това показва, че е, ние искаме да сме много амбициозни в нашите действия и този широко обхватен доклад, който беше изготвен, е показателен. Виждаме, че и доклада на господин Дес става все по-зелен. Дискусиите в бъдеще ще стават все по-важни и все по-необходими. Всички споменаха, че има големи различия при плащанията в земеделските сектори. Това е ясно на всички. Друга тема, свързана с таваните, която също ще доведе до допълнителни дискусии. В крайна сметка, условията за плащане трябва да са обвързани с създаването на нови работни места и с прилагане на екологосъобразните мерки. Това въжи за големите земеделски стопанства. Да, беше, бяха за тези 30%, свързани с допълнително позеленяване на, на земеделието. Относно стратегията за биоразнообразие и справяне с климатичните изменения, това са теми, които не трябва да ги изпускаме от поглед. Смятам, че трябва открито да засегнем и други въпроси. състояние ли е земеделието да увеличи производството си с 70%, така че да бъде изхранено световното население? Това е тема, която трябва да обсъдим допълнително. Ние носим отговорност за нашите земеделски стопани и а, добре е, че в бюджета са предвидени средства и за изследвания, защото те са много важни за развитието на земеделието. Е Благодаря. Мартин. Отново се връщаме на националните законодателни събрания. С голямо удоволствие давам думата на колегата Катерина Бацели, бивша колега е, тук в Европейския парламент, е, бивш министр на селското панство, представителка на гръцкия парламент. Благодаря, господин председател. Аз е, бих искала да отправя пожелания за кораж, за успех, за късмет на новото председателство на съвета. Наистина предстои му тежка задача на полското председателство да оправя и благодарност на господин Дес, е, парламентарния докладчик, който е внесъл един изключително важен доклад, е, от който проличава определено решаващата роля на Европейския парламент в рамките на процедурата на съвместно решение. Уважаеми колеги, според мен никой от нас няма да твърди, че общата селскостопанска политика през периода 2014-2020 ще бъде все същата, каквато познаваме от последните години. Живеем в Европа, която върви по един нов път на економическо институционално управление – Имаме финансиране на общностния бюджет, е, което се основава на друга една философия на разпределение на средствата между държавите членки. И в рамките на това ново финансиране на европейския бюджет има, поне се надявам, да намерим и една нова е, финансова е, схема и по отношение на собствените приходоисточници на бюджета, в това число данъчното облагане на финансовите транзакции. Каква е гледната точка на нашия, на гръцкия парламент? От какво се притесняват селските стопани? От пазарните си шансове, от това дали ще могат да оцелеят на пазара. Подкрепата от общностния бюджет вече не е абсолютен приоритет за европейския земеделец, дори не и за гръцкия. И в тази връзка нещо, което е особено важно е повишаването на производителността на труда и контрола върху така наречената хранителна или разпространителска верига. Кой ще управлява всичко това? В доклада на господин Дес се говори за е, активния селски стопанин, за активния гражданин, който не само управлява по един екологосъобразен начин земята, а и произвежда хранителни е, продукти, е, които представят пазарен интерес. Имайки преди сериозна конкуренция на пазара на хранителните продукти и въпроса за себестойността на продукцията. Това е критерий, който би трябвало да бъде приложен за определене размера на подкрепата на селскостопанските производители. Като се започне от енергоносителите, горивата, чието цени непрекъснато растат. И трябва да се предвидят съответни облечения. И след това, като стигнем до втория стълб на ОСП, е, смятаме, че трябва да се сложи край на това огромно многообразие от най-различни мерки по втория стълб. Трябва да има ясни структурни програми, по региони и по е, държави членки. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Вацели. А сега представителят на Сената на Чешката република, господин Машталер. Уважаеми господин председател, госпожи и господа, първо е, бих искал да благодаря на организаторите на днешната среща, която е много важна, според мен. Необходимо е да укрепим парламентарното измерение на дебата за бъдещето на ОСП. Бих искал накратко да изложа позицията на Чешкия Сенат по този въпрос. Чешкият Сенат се занимава с общата селско-стопанска политика отдавна. Ние редовно проучваме и анализираме заедно с изпълнителната власт основни документи на Европейския съюз, така също с представители на Сдруженията на селските стопани. Сигурен съм, че никой няма да отрече, че общата цел на ОСП е такава, каквато тя е формулирана от Европейската комисия и от Европейския парламент, а именно, че в бъдеще ОСП ще трябва да допринася за е, едно устойчиво производство на хранителни продукти, за устойчивото управление на природните богатства и е, да допринася за намаляване последиците от е, изменението на климата, да допринася и за едно балансирано териториално и регионално развитие. Нашият Сенат разгледа съобщението на Комисията за бъдещето на ОСП до 2020 година и позицията на Сената съответства на тази на чешкото правителство. Ние смятаме, че бюджетът на ОСП следва да бъде запазен на сегашното си равнище при разпределение 80% за първи стълб и 20% за втори стълб от политиката. По първи стълб предлагаме 8, вътре от 80% от общото да се разпределят 80% субсидии за активните земеделци и 20% за екологичните мерки. Има някои аспекти обаче, по които не можем да се съгласим. Това най-вече се отнася за определенето на таваните, на плащанията на пределите по големина на селскостопанското предприятие. В Чешката република средния размер по площ е 77 хектара, което е най-голямото средно равнище за ЕС. Така че всяко определене на пределни стойности ще повлияе отрицателно върху чешките селски стопани. Ние не бихме могли да го приемем. Ние също така не сме съгласни с схемата за съфинансиране по първия стълб и с преходните периоди, е, които ще текат от 2013 е, година нататък. всеки преходен период, който ще отлага въвеждането на една недискриминационна система на преки плащания е, между държавите членки. От самото начало системата трябва да бъде е, справедлива, да се основава на обективни критерии. Аз ви уверявам, че ние много внимателно ще следим бъдещето развитие на въпроса в европейските институции. Благодаря. А сега А, давам думата на представителя на Френският сенат. господин комисар Чолош, господин Дес, господин председател, благодаря за изказаните мисли. Ще резюмирам накратко. имаме сериозни амбиции. Преди всичко да осигурим продоволствената сигурност. Имаме амбиции по отношение на бюджета, за да разполагаме с достатъчно средства и да избегнем а, опитите за ренационализация на общата селско-стопанска политика и накрая да не плащаме два пъти. Един път в многостранните отношения, един път в двустранните. устойчивото развитие е наш друг приоритет. Ние искаме да запазим балансът между двата стълба и ние споделяме целта за позеленяване на помощите по първия стълб, при условие, че става дума за прости, хармонични и приложими навсякъде мерки, приложими в цялата територия на Европейския съюз. Наш трети приоритет трябва да бъде нормативната уредба. Тя не трябва да бъде е, минималистка, тази наша цел. Тя трябва да бъде новаторска, за да може да прилагаме по-ефективни, по-гъвкави пазарни инструменти, за да може да управляваме предлагането, да имаме достатъчно средства за складиране и частни, и публични. И накрая да споделя нещо, което така много живо не интересува. Става дума за, селско, за, земеде, за животновътството. И необходимо е там да продължим помощта. В рамките на първия стълб е необходимо да имаме специални инструменти за помощ на районите в по-трудно положение, планинските райони и други. И накрая бихме искали на най-отдалечените райони отвъд морските територии и техните нужди също да бъдат взети предвид. Благодаря. Благодаря. А сега е ред а, пак на а, депутати от Европейския парламент. Господин Дорфман има думата. Това е една много интересна фаза, през която преминаваме в момента. Господин Дес засегна аспектите на тази фаза преди това. Обсъждаме тук в парламента и в обществеността какво да е разпределянето на преките плащания сред новите и старите държави членки. Обаче вече беше споменато, че има големи различия в самите държави членки. Този проблем трябва да бъде разрешен, защото факт е, че в много държави членки най-продуктивните региони получават най-високите плащания и е, тези плащания се поемат в крайна сметка от, дън, от всички дънакоплатци. И мятам, че тази политика не би трябвало да бъде продължавани в бъдеще. При няко... През последните години преживяхме една либерализирана аграрна политика. Дали говорим за квотите на захар, квотите за мляко, квотите за използвана обработваема площ и така нататък. Сега има предложения тези квоти да отпаднат в близко бъдеще. Бяхме в едно посещение в САЩ и ни беше казано, че млечният сектор в Съединените щати ще преживее въвеждането на нови критерии и условия смятам, че ние тук в Европа не трябва да допускаме прекратяването на квотите и трябва да се изчака с либерализирането на земеделския сектор. Трябва да се запази този метод, който се използва десетилетия наред и се е доказал като удачен. Не искаме чрез премахването на квотите допълнително да се утежнят пазарните механизми. Благодаря, господин Дорфман. Сега се връщаме на националните парламенти и давам думата на Герт Винтерман от Бундесрата. Благодаря, господин председателю. Съвета и парламента са на едно мнение, а именно, че има нужда от една а, силна ОСП в бъдеще. Това е мнението и на Бундесрата. Можем обаче да се справим с предизвикателствата само когато земеделския бюджет бъде запасен в досегашния си вид. Трябва да се проведе провеждане на земеделието и да се намали бюрократ за земеделските стопани. За, за нас това е неотложна мярка. Преките плащания съставлява 60% от печалбата на немските земеделски стопанства. Земеделските плащания са отделени от производството. Те са обвързани с екологосъобразните действия, с хуманното отношение към животните. Трябва да се предприемат екологосъобразни мерки, които да променят ориентацията на ОСП и също така трябва да се засили значението на ОСП в обществото и трябва да се премахнат загубите и негативните последици за земеделските стопани. При прилагането на сегашната ОСП Германия постигна много добри резултати и постигна изравняване на плащанията за обработваеми и зелени площи. Инструментите на ОСП са а, много важни за, за подпомагането на едно функциониращо земеделие. В бъдеще имаме нужда от конкурентоспособно земеделие което да има пряко въздействие върху пазарите, земеделието да има една ясна структура. Благодаря ви. Е, Благодаря. А сега холандският парламент. И давам думата на господин Гер Хопман. Хопман. Благодаря. Уважаеми колеги, този дебат за бъдещето на общата селско-стопанска политика е извънредно важен не само за Европейският парламент, но за всички нас. Той има голямо значение и за приходите на нашите селско-стопани. Едно от нещата, което е общо за всички ни, това е неравномерното разпределение на доходите по цялата верига на производителя до потребителя. Трябва да направим повече, за да и Европейската комисия, и Европейския парламент трябва да направят повече, за да може законите за конкуренцията да бъдат прилагани по-ефективно. Тук е необходима и политическа воля, за да може да осигурим справедливост на доходите. Необходимо е да се внесат корекции в политиката по отношение на конкуренцията и тези корекции трябва да бъдат направени в рамките на реформирането на общата селско-стопанска политика. Благодаря. А сега ще дам думата на представителя на шведският парламент. Благодаря, господин председател, Наистина е важно а, тази тема да бъде дискутирана днес, темата за ОСБ. Големите предизвикателства бяха споменати климата, околна среда, растежа. Ако искаме да се справим с тези предизвикателства, трябва да разглеждаме ОСП в нейната цялост. съответните министри, комисари по екология, по земеделско стопанство, комисарите, отговарящи за климата, трябва да работят съвместно така че да има колективни подходи. По този начин а, да се справим с климатичните изменения и, а, да, се, и да запазим биологичното разнообразие. Научно-изследователската дейност в земеделието е много а, са много важни за бъдещето на ОСП те ще доведат и до развитието на устойчиво земеделие не само в Европа, но и в третия свят. Също така трябва да се спомене и въпроса свързан с равнопоставеността на половете в сектора на земеделието. Така че сме изправени пред много задачи, с които трябва да се справяме. Танте del Parlamento europeo Балкти... Сега ще дам думата на депутат от Европейският парламент, а, а, член а, на нашата комисия. Съжалявам, не мога да произнеса името е много добре. Уважаеми господин комисар, господин министр, уважаеми колеги, имам а, много опит в политиката и съм много радостен, че говорим днес за земеделието, без да забравим конкурентоспособността. Ние отворихме нашия пазар, когато се присъединихме към Европейския съюз, отказахме се от мита, от, а, а, изравнихме а, данъците. А, ние допуснахме а, навсякъде конкурентоспособност, допуснахме конкуренция с изключение в сектора на земеделието. вместо да се отказваме от земеделието, трябва да се премине към други сектори. Сега в Литва има хиляди безработни, особено младежи. И нашите потенциални земеделци работят в градовете, в сектора на ресторантьорството. Аз съм убеден, че Полша, като ротационен председател на съвета, ще изпълни своите цели и а, по достоинство ще защити а, ОСП. Трябва да опазим работните места за хората, които са доволни от това, с което се занимават и с тяхната дейност. Те а, създават блага за нас. Поставихме си, по, по, Говорим и за продоволствена сигурност, за гарантиране на качеството на е, хранителните продукти, но също време купуваме хранителните продукти от е, чужбина, е, продукти, които не знаем на какви стандарти отговарят. Трябва да има регулаторни механизми и трябва да гарантираме създаването на работни места в сектора на земеделието. Благодаря ви. Adesso do volentieri la parola ai, di nuovo ai parlamentari nazionali. Благодаря. Е, а сега пак се връщаме към представителите на националните парламенти. Давам думата на представител на Латвийският парламент. Искам да благодаря на Европейският парламент за това, че организира тази среща, за да може да се чуе и гласа на националните парламенти в големия дебат за общата селско-панска политика. Ние приветствахме съобщението на Европейската комисия, оповестено от комисара Чолуш. Реформирането на системата за преките плащания, така че тя да бъде по-справедлива, е също много добра стъпка, за да се прем премахнат големите разлики в плащанията на хектар между различните страни членки. Сега е, имаме последното съобщение на комисията за многогодишната финансова рамка, която е основа за по-нататъчни разговори. За жалост, за жалост това предложение за финансовата рамка като че ли пропуска възможността да направи системата на преките плащания по-конкурентоспособна и по-честна защото ще бъдат запазени все още големите разлики в преките плащания за различните страни членки. Трябва да бъдем по-смели. Още от 2014 нататък. Не е ли вече време да се премахне неравнопоставеността, където по-богатите земеделци в Западна Европа получават много повече отколкото по-бедните си събратя в Балтийските страни, в Централна, Източна Европа. Бюджетните предложения на комисията за преките плащания не решават този въпрос. Латвийския парламент свика извънредна сесия за четвъртък тази седмица и там ние ще изразим нашата сериозна загриженост от последните бюджетни предложения на комисията те е необходимо да бъдат коригирани, за да се преодолеят големите економически различия между страните членки с помощта на общата селско-стопанска политика. Благодаря. Благодаря. А сега? Българският парламент? Госпожа Иванова. Уважаеми колеги, Общата селскостопанска политика има съществено значение за българското земеделие и България като нова страна членка на Европейския съюз има специално изискване и настояване за единен подход при прилагане на, систем, на системата за директни плащания, която да гарантира еднакво третиране на всички земеделски стопани в Европейския съюз. Ние считаме, че плащанията на, за България трябва да достигнат пълния размер на националния си таван още през 2014 година, вместо през 2016, както е заложено в договора за присъединяване. Подобно действие няма да отежни значително бюджета на Европейския съюз, но то би представлявало един сериозен знак към българските земеделски стопани, че те са равнопоставени и са равни на, европейския, на общия европейски пазар. Зелените публични, е, допълнителната помощ за зелени публични блага е обосновано, но считаме, че Подпомагането чрез зелените плащания в първи стълб не трябва да дублират агро агроекологичните плащания по втори стълб. И много важен е въпросът за източниците на финансиране на зелените плащания и как тяхното въвеждане ще бъде отразено в финансовите пакети на държавите членки. Нашето виждане е, че включването на този компонент трябва да се финансира чрез осигуряване на допълнителни финансови средства за директните плащания. Споделяме и тезата, за по-добра насоченост на подпомагането, като средствата се предоставят само на активните земеделски стопани. Считаме, че е необходимо дефиниране на европейско ниво на понятието активен фермер, но с възможност за въвеждане на специфични национални критерии. Уважаеми колеги, подкрепяме възможността за подпомагане на малките земеделски стопанства под формата на специална схема. И считаме, че специалната схема трябва да се прилага под формата на единни фиксирани плащания от общ фонд, който е извън финансовите пакети на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря. А, сега а, представителят на Малтийския парламент, а, господин Филип Месут. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да говоря за новите критерии. Новите критерии за плащания. Общо взето, аз пред... смятам, че е, стимулите за младите фермери трябва да бъдат един от най-важните критерии в реформата на общата селско-стопанска политика. Искам да подчертая няколко важни момента според нас. Смятаме, че общата селско-стопанска политика трябва да бъде балансирана политика. Необходим ни е по-добър баланс, отколкото имаме на лице сега. Защото между по-старите страни членки и новите страни членки не съществува подобен баланс и подобна равнопоставеност. Второ, господин председател, трябва да имаме предвид и още нещо. Именно, че има големи несъответствия между по-големите и дребните стопани. Най-дребните стопани много често дори не знаят за възможностите, които им предлагат тази политика, а камо ли да знаят как да се възползват от тези възможности. Много пъти процесът е много сложен, необходимо е попълването на сложни документи и това затруднява използването на възможностите за помощ на фермерите. Трето, в Малта всички е, селски стопанства са сравнително е, малки. Те са, голяма част от тях, разположени в, в е, райони, с които са по, по-неблагоприятно положение, но те трябва да се конкурират с много по-големи е, селски стопанства, много от тях е, в много по-благоприятно положение. И затова, моля, имайте предвид, и тези съображения, особено когато става дума за малки страни като нашата. Ако стопанството е наистина наистина малко, трябва да се вземат предвид специфичните нужди на такива малки стопанства. Благодаря. Благодаря. Сега господин Агню от Европейският парламент. Благодаря, господин председател. В нашата а, камера на лордовете а, обърнахме специално внимание на научните изследвания. Обаче няма смисъл да се финансира научно-изследователската работа, ако резултатите не се прилагат на практика. Но а, активисти, зелените активисти плашат хората, с някакви истории, за, кошмари за Франкенштайн. И това спъва развитието на европейското земеделие, включително и на британското земеделие, което продължава и да изостава. Аз съм много загрижен, че се въвеждат все по-нови изисквания по отношение на въглеродните емисии и други. През последните е, три студени зими трябва да ви кажа, аз загубих половината от реколтата си от захарно цвекло. И накрая, няма щеше да има да бъде чудно, ако аз не спомена въпроса за изграждането на бройлери в кафези. Трябва да кажа, това, че комисията не успява да регулира този въпрос, обещава, обеждава е, всички европейски фермери, че тяхното бъдеще не е в, в надежни ръце. Спестих ви 26 секунди, господин председател, приключвам. Благодаря, е, е, господин Агню. Много добър пример дадохте. А сега още трима представители на национални парламенти първо Финландия. Председател на Комисията по земеделие и горско стопанство в Финландския парламент. Благодаря. Благодаря, господин председател. Най-напред. Искам да благодаря за чудесната идея за тази среща и за уводното слово. За да може да имаме ефективна обща селско-стопанска политика, трябва да имаме достатъчно средства, достатъчно финанси. Това въжи особено за зоните, където природните условия са по-трудни за земеделие. Защото в тези е, райони възможностите са много по-ограничени. И за това и помощите които се отпускат, трябва да компенсират тези трудности. В бъдеще общата селско-стопанска политика трябва да почива на два стълба. Кои са те? Помощ за не... районите в необлагоприятно положение и обръщане повече внимание на околната среда. Очевидно, помощите за тези райони трябва да бъдат по-големи и тук трябва да имаме обективни критерии – обективни критерии, по които да се изчислява какви трябва да бъдат тези помощи. Колкото се отнася за помощта за мерки за така нареченото позеленяване, а, трябва а, да се опитаме да не увеличаваме бюрокрацията и бюрократичната тежест, а, която понасят земеделските стопани във връзка с това. Говорихме и за пазара. Пазарът трябва да бъде така организиран, че вносните селско-стопански произведения да отговарят на същите критерии, на същите изисквания, които ние предявяваме към европейските производители. Иначе конкуренцията няма да бъде справедлива. Същото въжи и за етикетирането, и за обозначенията за происход. Те трябва да въжат за всички. Благодаря. Благодаря. И сега отново Германия. Председателят на комисията по въпросите на земеделието и прехраната в Бундестака Ханс Маркел Гудман. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Мнозинството в Бундестага приемат компромиса, предложен от господин Дес. Искаме да подчертаем, че ОСП като цяло беше много успешна за европейските общности и най-вече за Германия. Ние постигнахме едно високо ефективно земеделие в всички региони в Германия. Ние сме ориентирани към износа, постигнахме високо ниво на хуманно отношение към животните, високо ниво на сигурност и високо ниво на устойчивост. Когато а, говорим за а, земеделските заплащанията в а, земеделието, виждаме, че всеки вид плащане а, се разглежда много критично. Ето защо плащанията трябва да бъдат справедливи. Не е справедливо, когато в Германия се плащат много пари на хектар, а в други по-слабо развити държави плащанията са много по-низки. Въпреки това смятаме, че определенето на тавани не е правилен метод. Ако се отвори тази възможност, така както а, беше описана, то тогава ще има стремеж за а, недостигане на този таван от страна на всички земеделски стопанства. По този По този а, начин а, в никакъв случай няма да можем да създадем работни места в а, сектора на земеделието. 5% от зелените площи в Германия не трябва да бъдат обработвани. Също ние участваме и в програмата Натура 2000 ето защо не смятам, че политиката за допълнително озеленяване ще доведе до някакви сериозни проблеми в Германия. Важно е, от друга страна искам да спомена, в кризисни а, периоди да има възможност да се реагира бързо и да се оказва подкрепа. Благодаря. Люксембург. Камера на представителите. И ние знаем добре кой е тук присъстващия делегат. Господин Фернан Боден, министър на селското стопанство на Люксембург с най-дълъг мандат. Благодаря, благодаря за е, организирането на тази интересна среща. Е, бих могъл да кажа, че ние сме твърде близо до становището, изразено от господин Дес от името на Европейския парламент. Е, ние сме за ОСП, за силна обща селско-стопанска политика с адекватно финансиране и аз в тази връзка бих искал да кажа, че представените от комисията проекто финансови перспективи са една добра основа за по-нататъчни преговори. Ние подкрепяме приоритетното значение, което се отдава в рамките на ОСП на продоволствената сигурност, на производството на висококачествени хранителни продукти, по един устойчив начин. Ето защо ние смятаме, че е съществено важно общата селско-стопанска политика да бъде трайна, да бъде съобразена с целите на стратегията Европа 2020. Ние сме за справедливо, равноправно разпределение на преките плащания, които са неотменими, които са неразделна част от доходите на селските стопани, като основно акцентът се постави върху така наречените активни земеделци. И ние сме за една ОСП, която е и устойчива от екологическа гледна точка, която опазва природните блага и това в по-голяма степен по втория стълб, а не само по първия. Имаме някои възражения е, срещу обвързването на 30% от преките плащания с агроекологични мерки. Предвид сегашните обстоятелства, при които работим ние в Люксембург, е, по-настояще много агро- земеделски мерки, е, финансирани по втория стълб, се реализират у нас с участието на голяма част от селските стопани. И ако такива мерки бъдат включени в първия е, стълб, без съответно увеличение на преките плащания, това ще намалява фактически, е, ще означава фактически 30% намаление на преките плащания трябва да се е, намери някакво решение в подкрепа на онези, които и до сега са вършили немалко за опазването на околната среда в селското е, стопанство по втория стълб. И значи възниква въпроса за онази е, част от прехите плащания, която отговаря на подкрепа за най-необлагодетелстваните райони. И отново, ако тази част бъде включена в преките плащания без съответно увеличаване на абсолютния размер на тези преки плащания, това отново ще доведе до реално намаление на дохода на селските стопани. В случая в най-необлагодетелстваните райони. Така значи че трябва да се направи на по-добро разпределение между първи и втори стълб. Благодаря. Благодаря ви, Фернан. Сега Австрия. Бундесратът на Австрия, председателя на Комисията по селското стопанство, господин Пренедер. Благодаря, господин председател, Благодаря, че ни се дава тази възможност да участваме в тази дискусия. Искам да поздравя Европейския парламент за това, че те подкрепиха запазването на бюджета в сегашните му рамки. Важно е да се обясни на потребителите, че те ще получават висококачествени хранителни продукти и че производствените разходи са под средните за Европа. Необходима е по-голяма справедливост, беше казано. А, а, трябва да има справедливост предвид разликите в плащанията, в екологичните стандарти и географските особености. Важно е да се концентрираме върху пазара, така че да се създадат възможности за земеделието да се развива в бъдеще. Това е една мярка, която а, ще окаже съдействие на, земедели, на земеделските стопани, защото ще се стигне до финансова стабилност и по този начин земеделските стопани ще се чувстват по-сигурни в своите инвестиции. Относно ам, политиката за позеленяване, това е една политика, която а, приема прилагаме и в Европейския съюз. Това е една политика, която трябва да бъде прилагана във всички държави членки и може би трябва да бъдат предложени по-амбициозни програми. Е, както споменах вече, в Австрия се прилагат такива програми и е, те имат много положително въздействие върху австрийското земеделие. Благодаря ви. E Благодаря. И сега отново към Великобритания. Този път Камерата на лордовете. Лорд Картер, председател на Комисията за селското стопанство, рибното стопанство и околната среда. Господин председател, господин комисар, господин министър, колеги, Позволете ми, господин Декастро, най-напред да ви благодаря за любезната покана да се срещнем всички днес тук, за да спрем вниманието си на толкова важна тема, при това толкова своевременно. Благодаря на господин комисаря за това, че отделя от времето си да се отзове на поканата. Под комисията на Камерата на лордовете за селското стопанство миналата седмица публикува доклад за иновациите в селското стопанство на Европейския съюз широко обхватен беше този доклад и най-вече е, насочен напред към бъдещето на ОСП. Получихме много материали за този доклад. Бих искал да се позова на един от тях. Там се казва, ние в Европа все казваме, че селското стопанство е стара една економика в е, една нова враждебна среда. Много политически групи настояват да я продължаваме както през 19 век. Все по стари начин, защото това ще да бъде добре за околната среда. Но това е стратегически е, дебат. А може ли Европа да е, достави хранителни продукти за 500 милиона богати, заможни европейци и да внася онова, което не може да произведе, или пък е, да играе роля в прехраната на 9 милиарда души, в това число на Китай и Индия, които започват вече да се хранят с месо? 2020 стратегията е стратегия за иновация. Ние приветстваме в тази връзка и идеята на комисаря за партньорство за иновации в селското стопанство. Надявам се комисаря Чолуш е, да взаимодейства с колегите си от е, Генерална дирекция научни изследвания, за да превърне в това, това в реалност относителният дял на европейския бюджет за ОСП би следвало да намалее, е, за да се увеличи финансирането на научните изследвания. А от останалата част повечето да отиде във втори стълб. Технологиите новите в селско стопанство вече ги има, но освояването им в селскостопанската практика е неравномерно, поради което би трябвало да се развиват и консултантските служби в селското стопанство. Надяваме се селското стопанство да бъде издигнато на, на по-високо в политическия дневен ред на Европейския съюз. Ние разчитаме на комисаря Чолуш и му пожелаваме успех в убеждаването на останалите си колеги от комисията. Благодаря. Благодаря ви, лорд Картер. А сега Френския сенат. Председателят на Комисията за економическо и устойчиво развитие, господин Шапал Морин. Госпожи и господа, общата селскостопанска политика за Франция и за Френския сенат са основно важен въпрос. Ние първо заявихме своята позиция по съобщението на комисията. ОСП в хода на реформата е, се оказа абсолютно непрегледна и, и това обеднява, това отслабва нейното въздействие. А инак е, е, Европейския съюз следва да се гордее от тази истинска обща политика. Селското стопанство има задача преди всичко да прехранва населението по един сигурен и здравословен начин, да опазва околната среда в интерес на цялото общество. И така е, ние е, стигнахме до реформа на ОСП възоснова на два ясни стълба. Първо, економическия, ориентиран към сигурно, висококачествено селско стопанство при достойни приходи, доходи за селските стопани. И втория стълб териториално устройство и околна среда. Е, в тази връзка ние имаме резерви срещу така нареченото позеленяване на първия стълб. Ние не подлагаме на съмнение значението на екологичния аспект, а настояваме той да бъде поставен там, където му е мястото. През октомври 2010 година бе е, публикуван един доклад, той е упоменат и в материалите на днешното ни заседание, в който се говори все същото. Понататък, е, националните парламенти трябва да осъзнаят, че всички ще бъдем по-силни, ако действаме заедно. Днес няма място за е, солови изпълнения, така да се каже. Правителствата вече го разбраха, парламентите на своя ред трябва да го разберат също. Аз съм особено горд от това, че френския парламент и германския Бундестаг е, приеха обща декларация за ОСП. Е, най-напред целта е, за стратегич... за, за продоволствената сигурност е от стратегическо значение doit être accompagné du maintien du cadre de régulation et d'un filet de sécurité. Сътрудничеството между парламентите, парламентите е само днешният пример за това сътрудничество, е само първата стъпка. Ние вече разговаряме с испанския, с италианския парламент и ще подходим отзивчиво към предложения за съдействие и взаимодействие от страна на други парламенти. Благодаря. Румънската камера на представителите, председателят на Комисията по селско стопанство, господин Стелян Фулия. Уважаеми господин председателю, искам да кажа, че Комисията за сигурност имаше голям проблем с постигането на компромис. Това е един истински успех. За Румъния е важно до сегашния бюджет да бъде запазен и в същото време имаме нужда от подобряване, устойчиво подобряване на производителността. Не на последно място, това ще има отражение върху използването на биогорива. Румъния би искала всички земеделски стълпани да са поставени при същите конкурентни условия, както вътре в Европейския съюз, така и в глобален мащаб. В страните, в които има регионални политики, те трябва да бъдат подкрепени и трябва да се търси сближаване. Сближаване до 2016 година. Не трябва да се води второкласна политика не може да става така все едно. Всички са в един и същи самолет, обаче едни седят в първа класа и си пият шампанското, а тези във втора класа пият вода. В Европа има само един самолет. Само с една класа. И имаме нужда от небюрократични мерки, които да бъдат прилагани и извън границите на Европейския съюз. Трябва да помислим не само за вътрешното производство и вътрешните пазари, а и за световните пазари. А сега ще, ще изслушаме още трима оратори, след което ще направим 10-минутна почивка. Първия от тримата е представителят на полския Сейм и председател на неговата комисия по селството стопанство Госин Козинявски. Благодаря ви. Господин председател, от името на нашата делегация аз благодаря за поканата да участваме в днешната среща. Полша винаги се е изказвала за една силна обща сълскостопанска политика с силен и стабилен бюджет. Ето защо ние смятаме, че пред общата сълскостопанска политика има по-настоящем много предизвикателства. Ако цитираме господин Савицки, на своя ред цитиран господин Дес, ние сме все още далеч от една наистина обща селска, селско-стопанска политика. А мнозина от вас потвърдиха това в изказванията си. Все още сме на две групи. Старите и новите държави членки – Новите държави членки имат своите очаквания, старите се държат крайно присметливо и прагматично и до някъде това е разбираемо. Ако се върнем на доклада на господин Дес и на вероятния проблем с така нареченото позеленяване. В Польша условията са такива, че ние не можем да бъдем да не бъдем, не можем да не бъдем скептично настроени към този доклад. Ние вече си научихме урока с емисиите на, на въглероден двуокис. Колегата от Швеция каза, че е необходима някаква координация, някакво съгласуване между селскостопанската и екологичната политика. А обаче Полша, е, която разчита в значителна степен на въглищата, е, ще се натъкне на сериозни проблеми в изпълнението на ангажиментите си е, за парниковите емисии. На подобни проблеми бихме могли да се натъкнем и в селското стопанство във връзка с е, еко, а, агроекологичните мерки. Ние не бихме могли е, да, да понесем прекомерни страдания от, е, в резултат от позицията на Европейската комисия. От редицата въпроси и производства, които бяха обсъждани днес е, под отрасли на селското стопанство, аз бих се спрял най-вече на е, захарта и млякото. Въпроси особено важни е, за много държави членки и най-вече за Полша. Благодаря ви. А сега от Европейския парламент господин Рубикс. Благодаря, господин председател. В продължение на близо две години ние обсъждаме общата селско-стопанска политика и перспективите до 2020 година. И докато разговорът се води най-общо, всичко е наред. Всички са съгласни е, да бъдат въведени зелени мерки, плащанията да бъдат разпределени по-справедливо. Обаче, след като стигнем до точните сметки, това единодушие се пропуква. Новината, която ни донесе вчера господин комисарят, не е особено добра за 133 000 селски стопани в Латвия. Ако по-настоящем ние получаваме 33% от средното равнище на преките плащания в Европа, към 2020 година ще стигнем едва до 52% от средното равнище на преките плащания. Справедливо ли е това? Най-добрата обработваема земя ли има у нас? Най-добрите климатични условия ли имаме? Риторичен въпрос. Та, всичко, което се казва най-общо в трите доклада, аз се отнасям с огромно уважение към всеки от тримата докладчици, но, но то, докато стигне до дела, ще се натъкне на сериозни препятствия и, и мисля, трябва да, да се постараем да ги преодолеем. Благодаря. А, сега Национал Рад на Австрия и заместник председателя на Комисията по селското стопанство, господин Пекел Хубар. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, искам се присъединя към оратора преди мен и а, да говоря като опозиция на колегата от Германия и да кажа, че определенето на таваните са необходими, за да се постигне справедливост при плащанията. Липсва ни обаче подкрепата на обществото за поемането на този път в бъдеще. Е, също така стои въпроса за системата за контрол, която се предлага от комисията. По отношение на доклада на Lions и на ДЕС, има много положителни аспекти, свързани с биологичното разнообразие, опазването на околната среда. Но, дами и господа, а, това се нарича биологично земеделие. Има регламент 34 от 2007 година, който регламентира биологичното земеделие, земеделието на 21 век. Къде остават амбициозните цели на Европейския парламент? Само веднъж в скоби а, стои думата биологично земеделие, а, биоземеделие. На второ място, казаното от английски от румънските колеги. Земеделие без ген, генни технологии. Това е което очакват от нас гражданите. Не може да искаме повече позеленяване, обаче с средствата на ген, генните технологии. Това не е един път, който трябва да поемем в бъдеще Радвам се, че господин а, Чоло също е на това мнение и смята, че това не е удачен а, подход. В тази връзка ще проведат допълнителни дискусии, сигурен съм в това. На последно място нещо за финансовите рамки. Всички национални парламенти имат една важна роля да застанат зад комисаря там, където става въпрос за данъците върху финансовите транзакции ние трябва да окажем съдействие, да откажем подкрепа за това предложение, да се отделят повече а, средства за земеделието и да се опитаме да получим повече средства за развитието на селските райони. Благодаря ви. Adesso torniamo in Germania e molto volentieri do la parola alla Presidente della Commissione Agricoltura. И така, следващия оратор получава думата от немския Бундестаг. Така, аз се присъединявам към колегата преди мен. Земеделската политика е изправена пред нови предизвикателства по отношение на продоволствената сигурност, но в тази връзка трябва а, да се избягва и разхищаването на хранителни продукти и загубата на реколти. И искам да кажа, че в Бундесрата се обсъжда темата за позеленяването и за решението на Европейския парламент, предложението на комисията. Те се приемат, говори се за упростяване а, но а, един важен аспект тази връзка може да се споменат белтачините. Необходими са нови иновативни мерки, свързани с нови енергоисточници. необходима Необходимо е подкрепа е, за местните земеделски стопани, които не могат да издържат на световната конкуренция. Това всичко са аспекти, които не е, са включени в предложенията. Конференцията на министрите по екология направиха следните предложения, че а, определянето на таваните ще се обсъжда в а, е, а, отделно. и че тези тавани трябва да бъдат обвързани с трудовия пазар. Относно пазарния ред, ние обсъждаме тук въпроса за захарта, темата за виното, за растенията и удължаването на преходните срокове. може би ще е необходимо да се поеме в друга а, посока. Относно научните изследвания, изследванията в а, земеделието са необходими, а, но тук не трябва да става въпрос за гени технологии, а за иновативни технологии, които да са в помощ на земеделието. А сега 10 и не повече от 10 минути. 10 минути почивка.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 Allora riprendiamo i lavori. Е molto... Нека възобновим работата си. За мен е голямо удоволствие да дам думата на представителя на Кипърския парламент и председател на Комисията по селско стопанство и природните богатства, господин Янакис. Две минути. Господин председател, уважаеми колеги, Позволете ми да отправя сърдечната си благодарност към Комисията по селското стопанство на Европейския парламент за тази инициатива да организира днешната ни среща. Реформата на общата селскостопанска политика е крайно актуален въпрос, който занимава наистина всички ни. Кипър подкрепя по-справедливото разпределение на финансовите средства по ОСП на основата на обективни критерии. Следва да се имат преди също така последиците от климатичните изменения, да се постави ударението върху развитието на селските райони, повишаване конкурентоспособността на сектора, опазването на селските райони и условията на живот там, както и диверсификацията на селско-стопанската економика. Нещо, което е абсолютно задължително за постигането на тези цели е разпределението на е, справедливи, адекватни помощи. Общата селскостопанска политика се занимава с управлението именно на този аспект, на, на финансирането, като насочва средства за стимулиране, между другото, и на младежите, е, да продължат е, семейната традиция, да се захванат със селско стопанство, средства за гарантиране на социалната кохезия е, на село. Знаем, че на никого не са спестени последиците от економическата криза. Е, необходимо е, е обаче при това да се упростят процедурите, да бъдат направени те максимално гъвкави, така че всяка държава членка да може да приспособи политиката към своите потребности. Селското стопанство, разбира се, не е само производствен, економически отрасъл. Това е една е, поливалентна дейност, която има значение за цялото народонаселение. Благодаря. Благодаря ви. А, сега ще чуем представителя на естонския парламент, госпожа Твиксо, комисия по селско стопанство. Благодаря, господин председател. Е, благодаря ви за това, че организирахте днешната среща. Благодаря и на господин комисаря, на полския министр за техните експозета. Естония е на мнение, че общата селскостопанска политика следва да бъде наистина обща е, политика на Европа. Преките плащания следва да бъдат разпределени по-справедливо между държавите членки. По-настоящем разликите са огромни. И това опорочава конкуренцията на вътрешния пазар. При реформата на ОСП следва да отдадем в по-голяма степен дължимото на първичния производител в разпространителската верига. Районите с ниска производителност на труда следва да останат е, в първия стълб, който самият първи стълб следва да бъде модернизиран. Ние, разбира се, също сме притеснени от е, оповестените вчера новини е, за бюджета. Новият преходен период ще влуши положението на нашите селски стопани още повече. Ние също така подкрепяме идеята е, по ОСП да се финансират целеви научни изследвания за селското стопанство. Благодаря представител на Италианския сенат, заместник председател на Комисията по селското стопанство, сенатор Алфонсо Андрия. Благодаря, господин председател. Колеги, позволете ми лично да благодаря на председателя на Комисията по селското стопанство на Европейския парламент за подетата от него инициатива да включи е, в разискванията по крайно актуалната тема за реформата на ОСП и представители на националните парламенти. Италианският сенат е правил свой принос към този дебат чрез свои становища и резолюции. Е, тук с мен е и господин Лоренцо Пичони, заместник председател на комисията, който ще потвърди моите думи. Съсредоточавали сме вниманието си на въпроси от особено значение. Реформата на ОСП също трябва да се насочи към някои конкретни мерки, съчетани по нов начин, така че в край на краища всичко да се опрости и ускори в подкрепа на селските стопани, които изключително се препитават от земедели. Така ще нарасне и относителното значение на селското стопанство, що се отнася до заетостта и економическия растеж и значението на заопазването на околната среда. Селските стопани трябва да останат по места, за да се справим с предизвикателствата на климатичните изменения. Необходимо е на село да отидат и млади хора. Въпросът за трудовата заетост в селското стопанство е от съществено значение, от централно значение. В доклада на Комисията за бъдещето на ОСП, значи, съобщението на Комисията от ноември 2010 година, се съдържат много важни моменти в това, в това отношение. Но трябва да ускорим нещата. Тръгнали сме по правилния път, следва да отстраняваме неравноправието по такъв начин, че от една политика в, общо, в селското стопанство, която се занимава единствено с подкрепа на доходите, да превърнем ОСП в една политика от широко обществено значение. Благодаря, господин Ерик Смалин, Холандската горна камера. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. Аз с голям интерес слушах до сега разискванията, научих немалко. малко Поздравления за господин Дес, е, чието отличен е, доклад е, ще ни бъде от полза. Добре е да, да, се, да знаем, че Европейският парламент така категорично заявява присъствието си в областта на общата селскостопанска политика. Знаете, Холандия е една от страните основателки на Европейския съюз и е извлякла значителна полза от общата селскостопанска политика политика. При това обаче ние смятаме, че солидарността следва да остане основен момент, опорен пункт на общата сълскостопанска политика. Това по първия стълб. А що се отнася до втория стълб, всеки има своите представи, своите пожелания – и това е рисковано. Според някои страни най-добре вероятно би било да си запазят парите и да си ги похарчат за своите приоритети. Например, по изпълнението на директивата за нитратите или пък за Натура 2000 и какво ли още не. Аз бих казал, че всички тези въпроси са с една или друга неотложност в различните страни. Ето, чухме за зелената Сицилия или пък за зелената Финландия. А, значи, нямаме очевидно съгласие, що се отнася до, до ползата, до насочеността на втория стълб. Благодаря. И сега се връщаме в Европейския парламент. Господин Данелис от Европейския парламент. Благодаря, господин председател, господин комисар, но той май си отиде. Е, уважаеми колеги, няколко кратки бележки е, във връзка с е, предложението на комисията за финансирането на общата селско-стопанска политика 2014-2020 година. Всъщност, е, от сега не можем да знаем точно е, как ще, ще се оформят нещата по преките плащания. Има значителни въпросителни за начина по който ще се реализират на практика най-малко от тези нови предложения. При все това обаче аз мятам, че ние трябва да насърчим общата насока на онова, което предлага комисията, тъй като по-голяма част от бюджетто предложение на комисията е предназначена да се попълнят празнотите, да, да се е, е, преодолеят неравенствата. И все повече е, селски стопани в Европа ще си дадат сметка, лека по лека, че реалната предпазна мрежа не се свежда единствено до пряката помощ, до преките плащания. Необходими са всякакви мерки за подкрепа, защото селските стопани да могат да произвеждат се признати на пазара продукти с контролиран происход и оттам вече по чисто пазарен начин е, да е, реализират своя доход, основавайки се на добавената стойност е, на своята продукция. Благодаря. Благодаря ви, Спирос. Така преминаваме към германския Бундестаг господин Остендорф. Благодаря. Ясно стана, че в Германия не сме на едно мнение, що се отнася до реформите в ОСП. Ние приветстваме позицията на комисария Чолуш от една страна. Радваме се, че той приема много насериозно реформите в ОСП и ние сме на мнение, ние зелените, че едно земеделие, което е ориентирано към обществеността, ще бъде в много по-добра позиция. А, в тази връзка искам да спомена и хуманното отношение към животните. Една тема, която ще придобие все по-голямо значение в бъдеще. Ам... Има големи спорове в Германия, свързани с използването на площите. В някои а, села ситуацията е доста напрегната и също и по отношение на масовото и промишлено отглеждане на животни. Тези теми трябва да бъдат включени в реформите на ОСП, но трябва да вземем предвид университетите, които не е, играят своята роля. Трябва да вземем предвид и, биоразнообразието. Биоразнообразието, което е, е заложено в основата на устойчивото земеделие. Относно първия стълб и позеленяването за нас, това е много важно като зелени. в Германия по време на тези дискусии е, сме за намаляване на плащането не само 70% и още повече, ако не се спазват тези зелени мерки. Относно определенето на прагове, това трябва да се вземе предвид. Социал-демократите и комунистите са срещу определенето на които са против определенето на прагове, а ние с, заедно с СНП сме за а, определенето на тези прагове. 550 евро е сумата на хектар в момента в Германия за обработваема площ. Това не е оправдано според нас. Благодаря. Благодаря. Представител на гръцкия парламент. Благодаря, господин председател. За мен е особено удоволствие да участвам заедно с вас в този дебат. важен дебат на Европейския парламент, заедно с представители на националните парламенти. Ще говоря за тютюна и особено за този вид тютюн басма, който се отглежда в моят район в Гърция. Там са редица семейства, живеят само от тютюна стопанствата са малки и в никакъв случай стопаните нямат възможност при такава, такива ограничени площи да отглеждат други култури. Цели семейства отглеждат тютюн басма и през последните години обаче бъдещето на тази култура и на нейните производители изглеждат все по-несигурни. Условията са много трудни, а помощта, която те получават от Европейския съюз, става абсолютно необходима. Това е помощ, пак ще кажа, без която производителите едва биха могли да оцелеят. Тази помощ фактически крепи економиката на целият район. Затова е, са необходими по-нататъчни усилия и грижи за е, подкрепа на тези стопани. Защото те се намират в особено трудно положение, те са на прага на бедността всъщност. И много ясно изразяват своето голямо безпокойство от е, бъдещето на тютюнопроизводителите и особено на онези, които отглеждат тютюн басма. И затова аз ви призовавам да продължите да подкрепяте тези, тези производители. Благодаря. Благодаря. А сега а, даваме думата на един член на Европейския парламент, а това е госпожа Люлин, най-отдавнашният член на Европейския парламент. Благословен председател. Благодаря, че ми давате думата ще кажа как, какви мисли имам във връзка с бъдещето на ОСП след 2014 година. Обещават ни така нареченото меко кацане на общата селстопанска политика. Знам, че повечето от страните членки не използват вече целите си квоти за млекопроизводство, които имат произвеждат по-малко. Просто производството в Европейския съюз вече е по-низко от квотите, които се полагат. В други страни обаче производството е по-голямо, отколкото дадените квоти. Това значи, че нашите производители трябва да плащат допълнително. И аз затова предлагам последователно да се намали този допълнителен налог за онези, които произвеждат по-големи количества от квотите, които им са отпуснати. Смятам, че е необходимо постепенно да се върви нататък и затова призовавам Европейската комисия да ни подкрепи в това. Това първо. Втори проблем, който тревожи мен и е, другите ми колеги от интергрупата. А, това е а, правото на засаждане. В Страсбург се събрахме представители на професията на лозарите, защото се боим, че след либерализирането нашите насъждения, нашите лозя ще бъдат застрашени. Особено от тези от тях, които са разположени на склонове защото на склоновете много по-трудно се а, а, отглежда, много специфични са условията. А, мен на това пък имаме а, а, грозде и вина с високи качества. Но проведахме а, работно заседание с а, междупрофесионалната организация от областта Шампан, където се произвежда шампанско, а, защото а, а, става дума за един продукт, който много пъти се фалшифицира, а, а, но ние ще се защитим от нападките срещу нас, но в можахме да чуем различните е, аргументи, доводи и е, онова, от което се боят е, тези производители. И какво е става от 2008 година след заседанието на, Министерския съвет. По това време парламента все още не участваше в процедура за съвместно взимане на решение. беше взето едно решение решение, което според мен трябва да бъде преразгледано. Господин Чолос вече, е комисарът вече не е тук, за да чуе това, което имам да кажа по този въпрос, но както вече беше казано, трябва да подчертая, че ние бихме искали при законодателните предложения, които ние очакваме да чуеме тази есен, това решение да бъде преразгледано. А във всички случаи ние ще се опитаме да защитим нашите интереси. Сега по отношение на бюджета. Няма да говоря много за бюджета, само едно ще кажа. Не общата селско-стопанска политика струва скъпо. Нейната липса, липсата на обща селско-стопанска политика ще бъде ужасно скъпа за Европа. Тя ще бъде ужасно скъпа и за европейската култура, и за европейската околна среда, и европейската природа това искам да кажа на моя австрийски колега. Ако той смята, че данъкът върху финансовите операции ще е решение е, за финансирането на обща селско-стопанска политика, мисля, че той много се лъже. Това няма да е никакво магическо решение. Благодаря, госпожо Люлин виждате, че госпожа Люлинг не се съобразява с времето, определено за изказвания, но ние я оставихме да каже всичко, каквото имаше да ни каже. И сега, с голямо удоволствие, давам думата на представителя на Френския парламент, заместник председател на Комисията по економически въпроси на Френския парламент, господин Жан Гобер. Моите колеги от националните парламенти вече на няколко пъти повдигнаха всички важни въпроси, които си трудеше да бъдат споменати и ще се спра само на два. Чух а, колегите, а, които а, е, говореха за конвергенция в нашата обща селско-стопанска политика. Абсолютно необходимо е, абсолютно нормално е да се отделят повече средства също така и за научна изследователска и развойна дейност. Но нашия бюджет е ограничен. Тоест трябва да се направят някакви жертви, щом бюджетът е ограничен. и във Франция ние не сме единствените. А, ние мислиме, че е необходимо да не се надминават таваните, защото иначе най-скъпо ще платят малките производители. И аз мисля, че никой не иска това да стане. А, така че пакетът Тролош трябва да бъде изпълнен в своя дух и в своята буква. Второ, което искам да кажа е следното. Всички останали помощи а, във връзка с тях трябва да се каже, че ние изискваме от нашите производители да спазват определени норми екологични, санитар, фитосанитарни и други. И не може да разберем как да не може да имаме същите изисквания към вносните селско-спански произведения, които внасяме от страни извън Европейския съюз. Те трябва да спазват абсолютно същите изисквания. А, трябва да има а, същите изисквания към тях. Защото по този въпрос съществува голямо неразбиране. А, също и потребители трябва да разбере, че когато консумира такива продукти, той не е така добре защитен, както когато а, консумира европейските, които спазват всички норми, които се а, спазват от европейския производител. Напълно съм съгласен с това, казва председателят. И ние в Европейският а, а, съюз, приехме доклада, доклада на господин Папастанкос, където, в който се изисква да има реципрочност. Същите изисквания, да, които а, въжат за европейските производители, да въжат и за производителите извън Европа, чието стоки ние внасяме. А сега ще дам думата на представителя на Унгарския парламент, който е председател на Комисията по земеделието, господин Шандофонт за две минути. Господин председател, трябва да кажа, че ние сме съгласни с принципните положения, които бяха изложени тук за реформа, реформирането на общата селско-стопанска политика. Но трябва да кажем, че ние сме изправени пред едно опасността да поставим нашите фермери в едно много трудно положение. Много от тях няма да оцелеят. Просто те ще изоставят земеделието. А, така нареченото позеленяване може да има точно такъв резултат. Преди малко а, госпожа Люлин говори за лозарите, лозарствата и вината. Има много такива продукти, които се произвеждат в условия, които са много различни в различните страни. Също се отнася и до животновътството. Тоест, нашите фермери трябва да бъдат достатъчно добре защитени. Очевидно, че стоките, които внасяме от трети страни, трябва да отговарят на същите изисквания, както отговарят селско-спанските произведения на нашите фермери. Да не би така наречените реформи да бъдат грешки, както такива грешки вече бяха направени. Либерализирането на правата за засаждане в лозарството. Ние тогава бяхме против това решение. Също се отнася и до нормативната уредба при производството на захар. Положението на фермерите става все по-трудно, защото големите международни разпространителни компании имат особена тежест в веригата на производството и затова всички ние, и съвета, и комисията, и парламента искаме да, да престанем да създаваме повече трудности на, на производителите. Те си имат достатъчно проблеми и без друго. Надяваме се, че младите селскостопански производители няма да трябва да се борят с същите проблеми, както сегашното поколение. Надяваме се, че техният живот ще бъде по-лесен. Трябва да се намерят решения за това. Трябва да има възможности да се произвежда добра и безопасна храна за всички граждани на Европа. И с това стигаме до края на списъка записали се за изказване. Има някои обаче представители на национални парламенти, които искат да говорят още един път. Ако има такива. Ако няма такива, е, мисля, че можем да приключим този интересен и важен дебат. Дебат, който ни даде възможност е, да чуем какво е, искате наново ли да говорите. една минута ви давам. Това е австрийският представител, заместник председател на комисията по земеделие в австрийският парламент, господин Кехар Хуба. Благодаря, господин председател. Френския колега се изказа след мен и спомена данъка върху финансовите транзакции. Аз също съм на мнение, че земеделието трябва да се финансира от свои собствени източници и всъщност всички мерки за интервенция трябва да бъдат споделени между държавите членки. Искам да се позова на това, което каза колегата от Унгария. Продоволствената сигурност трябва да взема централно място. Има две-три неща в доклада ДЕС, които са много важни. Точка 8. защита на качеството отвън. тук се споменава СТО в тази връзка на колегата Остендорф от Германия искам да подчертая казаното от него, че дегресивните съкръщения, предвидени в 25-та точка от доклада АДЕС, са обективно погледнато добър а, подход, защото високото качество се предостави от големите земеделски стопанства – и е хубаво, че в тази насока са споменати и а, работните места. И да речем, а, че а, при по-малките, средните земеделски стопанства а, да се въведе а, една поетапна система. А, това ще е нещо положително. Относно ефективността на допълнителните екологосъобразни мерки, те трябва да се използват по отношение на сеидбо оборота. Това е оратора прекъснато от председателя. сега още... Сега искам още един път да благодаря на всички, които участваха и давам думата на председателя на Комисията по селско стопанство в, в Полският парламент, който иска да направи съобщение. Господин председател, благодаря ви, че още един път ми давате думата. Трябва да кажа, че много високо ценя възможността да участвам в този дебат. Като страна председател на Европейския съюз, трябва да заявя, че ние разчитаме, че ще стигнем до добро законодателно решение. трябва да продължим а, нашата дискусия по въпроса на общата селско-стопанска политика, по въпросите за безопасността на храните. Трябва да обсъдим всички възможности. Приемете нашата покана. Ние вече изпратихме някои покани на, на Значи на 25 и 6 септември в Варшава ще се състои тази среща. Каня всички да, да присъстват. Благодаря, господин председател. Току-що ми казаха, че а, представител на българския парламент, господин Атанасов. Атанасов, давам му думата за две минути. Е, явно сме изморени, но мисля, че е особено важно да се подчертаят две тези. Едната, която гръцкия колега подчерта за тютюнопроизводителите. Това става въпрос за конкретика. Ние в общите неща, общо взето, разбираме се и сме съгласни. Но когато става въпрос за конкретика, мисля, че трябва да да имаме предвид тези неща, които гръцкият колега каза за тютюнопроизводителите. Ситуацията в България е по същия начин за производителите на ориенталски тютюни. А, така че, когато о, нашите представители на различни нива говорят по темата, просто имайте предвид, че това е изключително важен въпрос и който трябва да се обърне внимание и да, да заслужи подкрепата, въпреки отношението към тютюнопушенето. Но в света не са почнали да пушат по-малко, бъдете сигурни. В Европа може би да, но като цяло света не. И втората теза, която бих искал да кажа е, че директните плащания, е първия стълб е изключително важен. И той е първи стълб все пак трябва да има възможност а, различните култури, които, да се, които се отглеждат, имат различна себестойност на производството. Затова би трябвало да, да има разлика между различните култури. Давам пример. Производството на а, хектар а, пепер примерно е около 600 евро, производството на хектар пшеница е 60 евро примерно. И така неща, които, са, които трябва да бъдат преосмислени. Благодаря. Bene, a questo punto direi che possiamo ritenere conclusa. Така, добре вече можем да смятаме, че сме приключили е, разискванията си. Важни бяха 27 държави членки, 27 различни уклони, ако щете. Към, добавим към това и Европейския парламент. Предизвикателството е сериозно. Се има предвид, че следва да представляваме интересите не само на 10 милиона европейски земеделци, а и е, както мнозина от вас казаха, да не забравяме 500-те милиона граждани на Европа. Така, благодаря ви сърдечно, благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата.